Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Saluto con grande piacere. Добре дошли на всички. Искам да приветствам нашия почетен гост Джери Браун, гувернер от Калифорния. Вчера той участваше в е, конференцията на високо равнище по енергетика и енергоспестяване. Днес сме го поканили да участва в заседанието на председателския съвет. Това заседание е отворено за всички депутати, които искат да присъстват. Мисля, че е много важно да имаме този обмен на мнение с представител на щатите. Е, това е наш партньор. Тази страна, този регион, Калифорния, е наш партньор, ключов играч в американската политика. И така ще процедираме последния начин. Господин Бран ще има думата за 8 минути. След това ще чуем изказванията от политическите групи. Те могат да зададат въпроси. След това господин Браун ще направи обобщение на дебата. Аз съм италянец и ще бъда гъвкав с времето, но не прекалено. И така, Нямаме много време в този парламент, за разлика от други парламенти. 8 минути са много време в нашите дебати, но естествено, ако искате да говорите за 10 минути, това не е проблем нито за мен, нито за колегите ми. И така, благодаря ви, благодаря, че последвахте нашата покана, имате думата. Благодаря за вашата покана. Благодаря, че мога да участвам в тази дискусия. Надявам се тя да е продуктивна. Защо съм тук в Европа? Аз искам да присъствам на КОП-23, за да говоря по въпросите за климата. Калифорния е, се застъпва много силно за промените в климата, за разлика от другите щати. Климатичните промени са, представляват глобална заплаха, която изисква глобален отговор, глобална реакция. Реакция от различни провинции, региони и страни. Има нужда от истинска мобилизация на страните в целия свят. Европейския съюз прави много. Штатите за момента са в отпуска, в отпуска от Парижкото споразумение, но се надявам, че в следващите години отново ще сме част от това споразумение. Юрисдикциите имат различни, са в различни коалиции. Имаме около 119 провинции представляват, те представляват една трета от продуктивния капацитет и БВП в света над милиард, над 1 милиард е, хора. Тоест, това е много голям ангажимент за един за една екзистенциална заплаха. Финансовите институции са много крехки в момента, повече отколкото бихме искали. Атомният въпрос става все по-застрашителен с времето. Климатичните промени са също голяма заплаха и това е именно темата, по която искам да говоря днес и по, заради която съм в Европа. В Калифорния виждам, че може да направим, да отбележим напредък, може да предприемем действия, може да намалим емисията да 40% в сравнение с нивата от 99-та година. Калифорния започва с 20 тона на човек, парникови газове 19-20 е целта на щатите като цяло. Така че имаме какво да правим още много, но въпросът е да започнем. Имаме 3200 електромобила. Нашата цел е милион след няколко години. Имаме стандарти за възобновяема енергия 30% и 50% за момента и 50% до 2030 година ще са възобновяема енергия. Петролът, газът трябва да намалят газовите емисии от тяхното потребление трябва да се намали с 10%. Това изисква компаниите да се съсредоточат върху производството на биогориво, горива за автомобили или да плащат за квотите, за сертификатите, които ще им се разпределят. Що се отнася до енергийната ефективност, имаме стандарти за приложение, за строителството, имаме е, система, която ще продължи да функционира до 2030 година и това е в щата Калифорния. 8 е, републиканци от 20 гласуваха за тази мярка. Това беше безпредседентно. Никъде в Америка нямаше такъв голям, такава голяма републиканска подкрепа за климатичните промени. Така че мисля, Мисля, че това е важно, но републиканецът, който успя да опосредства тази промяна, бе отстранен. Е, този републиканец всъщност прие и призна климатичните промени. Аз идвам в, от една обстановка, където климатичните е, промени не се приемат, не се признават. Това е партийната дисциплина, но това е начинът по който функционира партията. И така ние сме изправени пред големи промени в е, предизвикателства в е, Калифорния. Има 13-14 други щати, които работят по различен начин е, по отношение на климата и се надявам, че ангажимента към климата ще нарасне. Но климатичните промени са толкова големи, толкова опасни, че имаме нужда от реакция. Реакция, която да е широко обхватна. И колкото бър, бързо изградим стратегия, е, колкото повече заострим вниманието и получим ангажимент от щатите, от регионите, от Европейския съюз, от Китай, толкова по-добре. Китай е доста агресивна в този смисъл. Южна Америка, Африка, Индия, всеки ще бъде засегнат, всеки трябва да реагира, но тези които са във водеща роля като Европейския съюз, носят основна отговорност, специална, специален капацитет за действие. Така че аз поощрявам, окоръжавам тези инициативи и се опитвам аз да повиша своето ниво, самият аз на ангажимент. Съществува риск от повишаване на температурата. И то, това няма да може да бъде върнато обратно. Това ще означава още повече миграция, неравенство и бедност. Това може да стане много бързо в някои краища на света. Така че няма място за самонадеяност, поне от там, откъдето идвам аз. Надявам се КОП-23 да привлече и други е, щати, Орегон, Нью Йорк, други региони като Китай, Европа, Южна Америка. Е, трябва ни един подход отдолу нагоре, за да се наложи агендата за климата. За това съм тук, искам да говоря по тази тема. Имам определени идеи, но моите идеи са много прости. Заплахата е за цялата човешка цивилизация. Заплахата е по-близо, отколкото си мислим. Трябва да действаме много бързо и колкото по-бързо, толкова по-добре трябва нашите мерки да са устойчиви, широко обхватни и да спечелят хората. А трябва да действаме на глобално равнище. Това е моята идея. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви и с интерес очаквам вашите становища, които може да са подобни на моите или различни. Благодаря, господин Браун. Благодаря за това, че спазихте времето. Чудесно се справихте. Аз съм много щастлив като председател. И така, от името на НП първият ни оратор е първият заместник председател госпожа Макинес. Благодаря, господин председател. Аз се надявам също да спазя времето. Благодаря, господин говернар, за вашата ясна презентация. Интересуват ме вашите наблюдения и изказване за това, което казахте, че е, щатите са си взели отпуска от Парижкото споразумение. Вие ни дадохте положително послание, що се отнася до отделните щати, но изпратихте и много силно послание, че ние не сме на прав път и че трябва да направим още повече. Интересуват ме коментарите ви от, Ваки... коментарите ви от Вак... Ватикана. вие казахте, на симпозиума на, <clears throat> по природната среда, вие казахте, че ще ни трябва не само научен, но и религиозен ангажимент. Вие говорихте за това, че проблемът сме ние самите и че става дума за алчността, за начина на мислене, за начина ни на живот, които ни пречат да, правим, да направим това, което трябва. Ние сме съгласни с този анализ. Ние поглеждаме в огледалото, когато правите тези коментари. Как ще убедите хората, че наистина има проблеми с климата и че те трябва да променят начина на мислене и на живот? Може ли да използваме теории, за да убедим хората да се придвижат в посока, която да опосредства климатичните промени. Тук в парламента има голям ангажимент към климатичните промени, но ако погледнете различните сектори, селското стопанство, например, или скотовътството, те имат, на тях се налагат повече изисквания и тези изисквания са много трудни да се изпълнят. Същото се отнася до транспорта и до строителството. Трябва да сме по-ефективни там. Но понякога, когато направим крачка напред, има сили, които ни карат да направим крачка назад. Поне половин крачка назад. Така че интересуваме вашия опит, вашата мъдрост. Как вие виждате тази ситуация? И когато говорите <coughs> Говорихте в Ватикана за, за инерцията, за алчността като фактори за климатичните промени. Как ще успеете да убедите хората да променят това, което те имат в момента, особено хората, които са в развиваш, развитите страни, как те могат да се откажат от своя комфорт, на който се наслаждават? Как може да действаме така, както вие знаете, че трябва да действаме. И сега да се върнем към щатите. Често срещани коментари в щатите са защо ние да действаме, когато другите не действат. На мен ми харесва идеята за подход отдолу нагоре, защото това е един обвързващ подход но как смятате, че този подход може да се развие в щатите? И на последно място, лесно е да се направи малко, когато човек има възможност, но как ще ни убедите да направим повече? Как може да убедите по-бедните, по-нуждаещите се? да направят също много, как да не забравим в целия този контекст мигрантите. Следващият оратор. Um, Благодаря, господин председател. Бих искал да пожелая добре дошла на губернатор Браун. Много е важно и уместно да обменим информация по тези въпроси днес. Нека да спомена Бербер който е написал няколко книги, но най-известната се нарича Какво ще стане, ако света се промени? Вие сте не само губернатор на Калифорния, от много години, но вие сте и кмет на Окланд. ако политиците, които са по-близко до своите избиратели, разбират по-добре и страданията, и изживяванията на своите съграждани. В кметове и други политици в света днес поемат ангажименти по посока борба с промените в климата. Калифорния предприе много дейности, много действия в последните години в областта на климата. Е, вие сте и шестата най-голяма економика в света, не само един от най-големите щати на Съединените щати. В по време на вашият мандат бяха прияти много нови стандарти а, относно а, колите, превозните средства. Програма за борба с климата бе прията още през 1990 година във вашия щат, програма, която вие е, развихте и е, която смятате да развивате и след 20-та година. Нека се спре и на друг аспект, свързан с е, борбата с промените в климата. социалното измерение. Защото Промените в климата е и социален проблем. Това е проблем на преразпределението. И ако не вземем необходимите мерки, промените в климата могат да доведат до повече несправедливост, повече неравенство и конфликти. И мерките, които се предприемат, не са лесни. Не, не защото целите са прекалено амбициозни, но просто защото много от нас някак си не искат да се откажат от привилегите си, от, нашият, от нашина на живот. А гражданите се тревожат за своето бъдеще, за бъдещето на своите е, деца но в прехода, прехода към, нов, към новия модел трябва да участват всички, не само някои от тях. Този преход обаче трябва да благоприятства всички, и да създаде възможност за заетост и за а, достоен живот. А, президента Тръмп каза, че Съединените щати се оттеглят от Парижкото споразумение. А, това насъбуди тревога в целия свят, включително и в нашият парламент. Така че днес а, парламентите, националните парламенти и Европейският парламент трябва да бъдат много по-единни. И този проблем се разглежда много сериозно, не само в тук, но в, и в Съединените щати, в, да, и в заключение бих искал да задам два въпроса. Как ние можем да ви помогнем а, като по какъв начин можем да участваме в вашата коалиция, коалиция с Съединените щати. А, и а, какви, са, какви са начините за финансиране на фонда за борбата с климата и какви обещания сте получили от едни и други участници в този, тази коалиция. Госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин губернатор. Винаги съм смятал, че отношенията ни с Съединените щати са изключително важни с оглед на справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени. Америка винаги ще е моят втори дом. Учила съм право в университета Бъркли в Калифорния. В Америка се проявява изключително творчески подход. Особено голям е оптимизмът там. Факта, че днес сте тук, ясно показва, че Америка и Европа трябва и могат да работят заедно по най-важните въпроси. Никога предизвикателствата, пред които сме били изправени, не са били толкова големи, не са били толкова еднакви за всички нас. Необходимо е трансгранично сътрудничество, за да гарантираме сигурността на гражданите си, както в отделни страни, така и в целия свят. Трябва да предотвратяваме енергийните кризи, да установим силни търговски взаимоотношения, за да се изправим пред глобализацията, нарастващия брой на населението и предизвикателствата, свързани с технологическата революция. Опазването на околната среда е сред основните, най-сериозни проблеми, пред които сме изправени. Не можем постоянно да отлагаме решаването на този проблем, за да отчетем единствено и само економическите фактори. Трябва да започнем работа сега, за да защитим бъдещите поколения. Затова всички ние трябва да поемем ангажимент за изпълнение на Парижкото споразумение. Трябва да намерим възможности за насърчаването на бизнеса и заетостта, възможности едновременно с това за инвестиране в опазването на околната среда и чистите технологии в името на едно по-добро бъдеще. Ако не можем да убедим бизнеса и потребителите, че това е правилният път, то политиките ни ще се провалят. Каква е реалността? Ще трябва да обединим идеализма с прагматизма. Калифорния знае какъв е, какви са последиците от вноса на суровини от Китай, например в областта на строителството, независимо от това дали тези стоки отговарят на американските стандарти или не, Знаете колко е трудно да се постигне баланс между регионалните и националните приоритети. Знаете също, че непосредствените ни съседи прилагат различни подходи. Ние в Европейския съюз всички осъзнаваме това – но когато си поставяме амбициозни цели, неизбежно ще трябва да направим и някои компромиси. Понякога на човек му се струва, че прави само малки стъпки напред, но това не бива да означава, че не бива да сме съвсем наясно какви цели в крайна сметка трябва да постигнем. Трябва да работим с всички отрасли и заинтересовани страни с оглед гарантирането на енергийния преход по економически устойчив начин – затова наистина се радвам, че сте тук в Брюксел, за да споделите с нас опита си в Калифорния, най-вече по отношение на финансовите стимули за производството на по-екологосъобразни превозни средства. Този ваш опит следва да се използва не само на национално и на европейско ниво, но и в световен мащаб и на ниво СТО. Ром не, Рим не е бил построен за един ден, но едновременно с това времето тече много бързо. Както казахте по време на посещението си в Пекин, няма нищо по-трудно и по-важно от това да покажем, че нисковъглеродните технологии могат да се отразят добре на бизнеса, на економиката и на потребителите. Общите ни интереси не се ограничават само с околната среда. Америка и Европа споделят ценности, имат обща история и общи интереси. Трябва да работим заедно с вас в името на едно по-добро бъдеще. Търговските ни взаимоотношения, както економическите ни такива, трябва да функционират в условия на симбиоза в името на един по-добър свят. Благодаря ви, че сте днес тук в Европейския парламент. Надявам се, че ще можем да си сътрудничим и в бъдеще. Госпожа Бирдър от името на либералите. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря. Върнато Брон. Много. Много се, го, се говореше а, за от възможността Съединените щати да се оттеглят от Парижкото споразумение. Също толкова тревога поди и всички и всички други а, е, дейности, които са Виждаме, че устойчивите политики в е, момента някакси са под а, е, заплаха. Трябва да се помогнат на местните общности в най-уязвимите региони да, да се помогне на местното население да опазва и защитава а, слоновете и други а, животни, които са а, да също така да защитиме и застрашените видове. А беше, бяха, бяха прехвърлени също, също така сръст средства за опазване, защита на слоновете в Африка и в Азия. Но ам, знаете, че всеки 15 минути един слон бива убиван. Като губернатор на Калифорния, какво правите за защита на, околна, на дивата природа? защото поне понякога има противоречие между мерките, които се вземат за защита на дивата природа и борбата с промените в климата. Когато трябва да се избира какво, какво бихте избрали ви? Благодаря. От името на ГУЕ, госпожа Адзекам. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин губернатор Браун. Удоволствие е да наблюдаваме как вдъхновявате хората по целия свят и работите за прилагането на подход отдолу нагоре, за промени в поведението. Климатичните промени и глобалното затопляне са заплаха за околната среда и дивата флора и фауна. В световен мащаб се предприемат опити за ограничаване на годишното повишаване на температурите в рамките на под 2 градуса. Но всички осъзнаваме, че не предприемаме достатъчни действия, за да постигнем тази цел. Няма да говоря за колите тъй като това не би било изненадващо за вас. Ще говоря за нещо друго и по-точно за интензивното земеделие. Емисиите на парникови газове от този отрасъл са по- високи от емисиите от транспорта и значително допринасят за климатичните промени. Ако сега не направим нищо, проблемът ще се обостри. Преди 15 години броят на главите добитък по света беше 15 милиарда. Сега той възлиза на 24 милиарда. Три пъти повече са главите добитък от хората. Това налага промени в методите в селското стопанство. Ако престанем да разхищаваме храни, използвайки ги за фуражи за животни, ще можем да изхраним без никакви проблеми 11 милиарда души. Но ако всички индийци започнат да консумират същото количество месо и млечни продукти, като хората в Холандия, например, ако възприемат нашия начин, нашия начин на живот само по за 4 седмици, 4 дни в седмицата, това ще добави още 840 мегатона към раз, общия размер на емисиите. Какво означава това? Че просто трябва да потребяваме по-малко месо и млечни продукти. Ако всички в САЩ не ядат месо по за 3 дни седмично, то ще спестим същото количество емисии на парникови газове, както колкото и емисиите от добива на нефт в Мексиканския залив, които възлизат на 17% от добива в страната. Ако в САЩ всеки не яде месо по за 6 дни седмично, то ще се спестят емисии в раз... равностойни на годишния размер на емисиите в Калифорния. Знам, че тези факти са нови за вас, затова съм донесла и две книги, които бих искала да ви послужат за вдъхновение сега в навечерието на световната климатична конференция. Какво бихте направил вие, за да може начинът ни на хранене да допринесе за справяне с климатичните промени? Господин губернатор, добре дошъл в Брюксел и в Европейският парламент. Вие се намирате в едно особено положение. Калиф... Економиката на Калифорния е много по-мощна, отколкото економиките на много от нашите държави членки, но вие не участвате пряко в преговорите. И тук искам да кажа нещо за КОП 23. Струва ми се, че има две заплахи. От една страна Парижкото споразумение. Пър... Но Парижкото споразумение е много амбициозно споразумение за увеличаване на температурите с 1 градус и половина, най-много до 2. И това е добре, но Парижкото споразумение е също така ангажимент ти поети от държави, които са много далеч от постигането на целите. Така че крайно време е да минеме от дипломацията към действие. Стига вече речи, а да видиме а, как изпълняват държавите своите ангажименти така че моят въпрос е следния. Какво можем да направиме? Аз страните и економиката да а, догони общественото мнение, което много често е крачка напред пред развитието. И какво да нап... И какво да, как да избегнем следващите конференции, да не бъдат само един подиум за тези, които е, изпълни, по, е, постигат добри е, резултати и всъщност държавите се крият зад отличниците, за да не правят нищо. Защото някои казват, а ето кметства, фирми, предприятия, провинции действат достатъчно и по този начин някак си отпада а, над е, изчезва натиска, който се отпражнява над държавите. Но държавите трябва да действат. Затова искам да ви попитам следните, следното. По, понякога, може би, хора като вас някакси е, вземат мястото на държавите и в последствие няма достатъчно напреж... Е, натиск упражняван върху а, държавите. Президента Обама, Обама а, а, забрани строежа на тръбопровода Ексън, защото смяташе, че, че той е пагубен за околната среда. Смя, смятате ли, че трябва да се забранат всички а, че Европейският съюз трябва, трябва, да, трябва да престане да, да, да, да внася продукти, които са от чистов газ или от а, ам, други, при използване на други замърсяващи технологии. Това би ли било послание, което Европа ще отправи към света? А, сега, Евро, Европа се, се опитва да, им, да има така наречена климат, клим, е, политика на климата. От една страна цифрова, цифровизация, от друга страна развиване на а, възобновяемите енергии. Това прави и Калифорния. Смятате ли, че примера на Калифорния може да бъде изнесен в други страни? господин Лунгрен. Благодаря, господин председател. Тъй като господин Финч не може да присъства, аз ще представя неговото изказване. Господин Браун, добре дошли в парламента и в Брюксел. В Рим вие призовахте за действия срещу климата и говорихте за това, че приноса на Трамп е много малък. Много биха казали, че всъщност Трамп започва да приоритизира Америка. Е, много се говори за това, че зеленото лоби именно предпоставя контрапродуктивни действия. Европейските политики инвестират и поощряват инвестициите, които няма да доведат до промяна в климата. Ние може да очакваме нарастващи емисии за десетилетия напред. Инвестициите накърняват нашата економика, накърняват нашите юрисдикции. Ние ощетихме много нашата економика и нашата конкурентоспособност. И това са проблеми, които ще усещаме и по-нататък, десетилетия напред. Промените в климата се наценяват Най-напред. Оказва се, че има циклични промени, които действат от хиляда години. Това са топли периоди, които се следват от застудяващи периоди. Няма нищо странно и няма обяснение за влиянието на човека върху климата. Имало е ледникови периоди, имало е затопляния. Виждаме ли екстремно време? Не, няма такова екстремно време. Океаните, нивото на моретата се повишава, но това се е случвало години, десетилетия, хилядолетия. 97% от научните работници са съгласни с тази теория. Нито един сериозен политик не би трябвало да е, цитира ненаучни теории. Говори се за увеличаване на температурата, но дали това ще е вследствие на парниковите глас е, газове. Международният панел по климата, той се контролира от е, хора, които са под влияние на зелените. Бих искал моята страна в Европа да поеме своята съдба в свои ръце и да може да изработва своите планове за опазване на природата. Вие имате този шанс в момента. Господин Волфи, благодаря, господин председател. Е, добре дошли, господин Праун. Това е, е за първи път, когато аз имам възможност да говоря с представител на демократите. Ваши колеги имат различно мнение по климата, но въпреки това е, вие се радвате на добър прием тук в Европейския парламент. Много пари на данокоплаците в Калифорния се използват за изолиране от щатите. 30% от вашите избиратели подкрепиха Хилари Клинтън. За това, може би, вие имате ситуация по-различна от щатите. Може би може да помислите за присъединяване към Европейския съюз. Има избиратели, които гласуват по различен начин във вашата страна. Но вижте какво се случва в Каталония за вашите политики в Калифорния. Вие казахте, че трябва да привлечете хората за инициативите по климата, но дали това се случва, когато казвате на вашите избиратели, че те трябва да плащат по-високи данъци във, вашата, във вашия щат? Дали ги привличате по този начин за политиката по климата. Няма съмнение, че когато имаме е, компании като Тесла, които получават субсидии от 4,9 милиарда долара в сравнение и в ущърп на други компании, които не получават тези субсидии. 7,9 милиона хора са в бедност в е, Калифорния. Много хора в Калифорния нямат достатъчно ресурси да се справят със своя живот. И в същото време вие искате да привлечете много хора към политиките за климата. Политиките е, за климата и промените в климата влияят най-много на живота на бедните хора. Много хора, бедните хора имат много малък въглероден отпечатък в сравнение с богатите хора. Политиките за влияние върху климата ощетяват бедните. Моят въпрос е, е, хубаво е, че искате да защитите природната среда, но съзнавате ли, че, политик, че тези политики са в ущърп на бедните и ще ги накарат да страдат? Господин Лизе. Thank you very much, uh, President. Благодаря, господин председател Таяни, благодаря, господин губернатор. За мен сега е чест да се изкажа от името на най-голямата парламентарна група. По време на предходното заседание един колега каза, че не, мнозина са онези в Европейския съюз, които са съгласни с президента Тръмп. Европейският съюз има 500 милиона жители. 10% от политиците, представляващи тези 500 милиона, може би са съгласни с Тръмп и това не са малко хора. Става дума за 50 милиона. Но със сигурност политиците, възприемащи възгледите на Тръмп, са в мълцинство тук в Европейския парламент и сред европейската общественост. Манфред Вебер, председателят на най-голямата политическа група в Европейския парламент, каза, след като бе прието Парижкото споразумение, че борбата срещу климатичните промени е сред най-важните задачи на настоящото поколение политици. Това е позицията, около която се обединява мнозинството тук в парламента. Когато президента Тръмп взе решение да се отегли от Парижкото споразумение, Манфред Вебер също каза, че сега от Европа зависи да поеме водеща роля при изпълнението на Парижкото споразумение, тъй като това е едно добро споразумение, което ще гарантира бъдещето на нашата промишленост и на нашите граждани. Манфред Вебер конкретно визирам онези субекти в Калифорния, като например дружества и други, които застават зад този ангажимент. Можете да кажете на хората в Калифорния, че поне 90% от населението на Европейския съюз споделя вашата позиция. Същото въжи и за Европейския парламент. Предприемаме конкретни стъпки за с оглед на изпълнението на Парижкото споразумение. Днес, например, в 18 часа започнаха тристранните разговори за схемата за търговия с емисии. Предвидени са мерки за увеличаване на инвестициите в нисковъглеродни технологии. Мерки също така за повишаване на възвръщаемостта по тези инвестиции. Днес по време на тристранните разговори ще бъдат доточнени само някои технически детайли – въпреки че може би сте чул разнопосочни коментари за решението, което е било взето за автомобилите, то можете да бъдете сигурен, че парламентът ще застане на единна позиция. Предложението на комисията, според мен, е една добра отправна точка за по-нататъчни преговори и сътрудничество. Господин губернатор, искам да привлека вниманието ви към въпрос, който повдигна един от преждеговорившите. говорившите Става дума за въздухоплаването. На въздухоплаването към момента се пада малък дял от емисиите, но ако не предприемем действия, емисиите от въздухоплаването ще подкопаят усилията, които предприемаме по отношение на други отрасли. Трябва да предприемем повече във връзка с въздухоплаването. Бях разочарован от Хилари Клинтън, когато тя бе държавен секретар. Тогава нашите усилия не се ползваха с много широка подкрепа в Съединените щати. Обеден съм обаче, че трябва да сме по-активни в международен мащаб, да работим по-активно заедно. Искам да привлека вниманието ви към въздухоплаването. Може на него за сега да се пада малък дял от емисиите, но емисиите от този отрасъл се увеличават с течение на годините. За това трябва да направим нещо сега. Госпожа Дали, благодаря господин председател, благодаря господин губернатор Браун. Няма да ви задавам въпроси, тъй като вече имах възможност преди да отправя въпроси към вас по време на предишната ни среща. Ще ви бъдат зададени много въпроси днес и със сигурност няма да ви е много лесно да им отговорите. Ще се спра върху КОП-23 и по-конкретно върху ролята, която според мен могат да изиграят градовете и регионите, но най-вече бизнесът, дружествата и други заинтересовани страни. КОП-23 според мен е една изключителна възможност. Изключителна възможност да се мобилизираме в областта на борбата срещу климатичните промени. Национално определените приноси, които бяха постановени по време на Парижката конференция, трябва да се превърнат в реалност. Онова, за което е постигната договореност на тази конференция, трябва да бъде претворено в дела от него да има осезаеми ефекти в градовете, регионите и държавите. За целта отделните страни трябва да разработят свои индивидуални планове за ефективно намаляване на емисиите от парникови газове. Но след оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение има някои страни, които искат да си поставят по-малко амбициозни цели, за да не им се вменява прекомерно висока тежест. И тук могат да се намесят градовете, регионите и частният сектор. Могат да поведат диалог помежду си, както във връзка с целите, така и във връзка с действията. Мисля, че на КОП-23 може да се договорят общи принципи, които да са обвързващи за всички отрасли на економиката и за градовете и регионите. Но може ли на КОП-23 официално да се признаят инициативите на градовете, регионите и на частния сектор като неотменима част от действията в световен мащаб. Трябва да има взаимодействие между отделните отрасли, между градовете, между регионите, между отделните заинтересовани страни с цел разпространяване на челен опит и ускоряване на напредъка в посока към една по-устойчива економика. В тези области трябва да предприемем повече, защото борбата срещу климатичните промени не се свежда само до околната среда. Тази борба върви ръка за ръка с един ефективен, ефикасен и рентабилен бизнес. За да се постигне обаче тази цел, е необходимо дългосрочно виждане. Трябва да се разработят дългосрочни цели – ясни и стабилни политики за постигането на тези цели. Трябва също така активно да търсим възможности за економическо и социално развитие. Надявам се, че не само правителствата, но и регионите, градовете, общините, стопанските субекти, инвеститорите и заинтересованите страни ще се обединят и ще погледнат на КОП-23 като подходящия момент за започване на работа в тази посока. Госпожа Билбал Барандик. Благодаря. Благодаря на господин губернатора за това, че участва в нашата дискусия. Като ви слушам, като че ли някак си свеж въздух полъхва след а, изказванията на президента Тръмп за промените в климата. А, частта, която вие посветихте на участието на градовете и регионите, много ме интересува. Правителството на страните на баските поема, а не, не е участвало пряко в а, преговорите в Париж, но същевременно ние сме поели много а, ясни ангажименти и изграждаме един устойчив модел. Отдавна вече работиме по мерките с истинската борба за борба с, истински, с истинските заплахи. мерки за повторно използване, рециклиране. И струва, струва, струва ми се, че ние всички вече разбираме необходимостта и, и значимостта на тези е, нови подходи. Бих искала да ви попитам, не знам дали разполагате с необходимата информация, но много сме разговаряли за фрекинга тук в парламента, фрекинга в някои региони, в някои страни. Какво мислите вие по този въпрос? Второ, из, из, известно време работихме по споразумението с Съединените щати, споразумението за свободен момент с Съединените щати. Смятате ли, че подобно споразумение може да помогне заедно по някакъв начин да, се, да, да се бориме заедно срещу заплахите спрямо климата. Лично моята политическа група смята, че да, ние винаги сме подкрепили това споразумение. И още нещо. В момента имаме различни търговски е, споразумения. Съединените щати имат е, също така споразумения с Япония, с, евентуално с Индия. Смятате ли, е, че тези споразумения по, по някакъв начин помагат за напредък в програмата за борба с промените в климата или напротив са крачка назад. И още нещо. по какъв начин е, оттеглянето на Доналд Тръмп от, е, КОП, от, Париж, от Парижкото споразумение влияе е, на вас в Калифорния и какви са последиците? Съжалявам, просто зададах един въпрос от на колега. Благодаря, господин президент. Господин гувернер Браун, искам да ви поздравя за вашите усилия по отношение на климата. Аз ще подкрепя господин Хазекамп. Камп но въпреки това искам и да кажа следното. Интересуваме. Как оценявате грешката в климатичното споразумение, а именно 5, 5 до 8%, които се падат на скотовътството, това беше грешка в климатичното споразумение. Е, трябва да се намалят не само парниковите газове, не само CO2, а и метана. Е, трябва да помислим за преосмисляне на нашия начин на хранене ако продължаваме по такъв начин, е, производството на месо ще нарасне с 76% говедата са отговорни поне за половината част от отделяния метан. Искам да ви попитам, смятате ли да предприемете мерки в тази насока в Калифорния, а именно да намалите скотовътството и да, да намалите употребата на месо. <clears throat> Това прави Китай, например. С 30% Китай иска да намали консумацията на месо. Може би като компенсация обаче за това в Китай расте броя на въглешните електроцентрали. Може ли да помислим следващата среща за климата да се случи в Сан-Франциско и да има един разумен проект за намаляване на глобалното затопляне. Ние казваме, който не се бори, е вече загубил. Може би трябва да помислим и за това, че трябва да се откажем именно от чизбургера си. Какво смятате за тези идеи, Говернер Браун. Other... Моля, спазвайте времето. Има още 8 човека, които искат да се изкажат. Мистер Педишини. Grazie Presidente, sarò breve, sarò brevissimo. Allora, si è parlato tanto di... Благодаря. Много се говори за емисиите, но аз искам да говоря за твърдите горива като ресурс. Разходите за твърди горива са повече от разходите за здравеопазване. има огромни субсидии за твърдите горива. Един милиард са субсидиите за въглищата във Франция, в Германия, и Италия. Ситуацията е подобна. Аз идвам от Южна Италия. Е, това е един от най-бедните региони в Италия. Ние се борим срещу субсидиите и се надявам вие да, ни, да сте наш съюзник в тази борба. Председателят. Други колеги искат също думата но трябва да оставим достатъчно време на говернера да отговори. Господин Флекенштайн. Господин председател, господин губернатор Браун, за разлика от колегите тук, не съм специалист по околната среда. Говорител съм по външно-политическите въпроси на моята политическа група. Преди няколко месеца в Държавния департамент в САЩ ме попитаха какво ще стане, ако президентът вземе решение за оттегляне от климатичното споразумение? Казах тогава, че не зная какво ще се случи, но че едно е ясно, че все още повече ще се увеличи отчуждението между нашите граждани и САЩ. Това се дължи не само на климатичните промени, дължи се и на други събития, на които бяхме свидетели в миналото. Не на последно място и на споразумението за ядрената програма с Иран. Това отчуждаване ме безпокои. Аз съм израснал през 50-те години в Берлин. Тогава никой не можеше да си помисли, че ще настъпят промени в отношенията ни с САЩ. Но именно защото се усложниха отношенията ни с САЩ, за мен е чудесно, че един човек, който е за еднополовите бракове, за опазването на околната среда, който вече от много отдавна настоява за по-строги закони за притежаването на оръжие, днес е тук сред нас. САЩ се свеждат не само до своя президент, те се представляват и от много други политици, които са установили много добро и тясно взаимодействие с нас. Радвам се, че сте тук, господин губернатор. Колегата Бесера. <clears throat> Grazie, Senor Presidente and Governor Brown. <clears throat> You seem to be here as the high priest to offer up... Благодаря, господин председател. Господин губернатор Браун, твърдите като проповедник, че климатичните промени са предизвикани от човека, но Економиките ни отчаяно се нуждаят от нещо друго. Трябва да сме по-загрижени за работните места, а не за климатичните промени в момента, при като че принуждавате всички да застанат зад вашата мантра за климатичните промени. Това си е моето виждане, но можем да цитираме виждането на бившия председател на Greenpeace, Патрик Мур. През 2007 година дори Международният комитет за климатичните промени ни предупреди, че системата е хаотична, не е линейна, поради което не е възможно да се направят дългосрочни предвиждания за климатичните промени. Не е ли малко арогантно да изискваме от човечеството да премине към слънчева енергия? И мога също да ви кажа, че няма коли на Марс. Може би проблемите ни се дължат не само на емисиите на въглероден двуокис. Малцинството не може да твърди, че знае всичко. Опасявам се, че твърдението, че има проблем с емисиите на въглероден двуокис се превръща в някакъв култ вреден за економиката. Благодаря, господин председател, благодаря, господин губернатор, благодаря, че сте тук с нас. Не искам да ви задавам въпроси, а просто да привлеча вашето внимание върху следното. Споменахте стандартите, които сте а, въвели. Промените в, в, в климата имат тежки последици за туризма, за а, да, също така предизвикват а, жертви. Но а, през 2017 година бяхме свидетели на, може би, най-високите температури в а, Португалия. А, имаше много горски пожари, които унищожиха а, гори, земи. А същото се случи и в а, Калифорния. А, тази година 4,5% от португалската територия бе унищожена от горски пожари. Имаше над 100 жертви, огромни загуби за предприятия, огромни, огромни загуби, милиарди. И както казваме на, португалци, на португалски само камъните не горяха в този момент. Явно, че Тръмп си затваря очите, той не иска да види а, действителността. Генералният секретар на ОНЕ каза, че термометър на заплахата непрекъснато се покачва. Така че необходимо е да бъдем заедно напред и да преследваме много големи амбиции. Така че, господин губернатор е борбата срещу промените в климата е наша обща мисия, но какво можем да направим ние тук европейците, когато в крайна сметка Съединените щати са най-големия замърсител и с някои малки изключения, там се отрича а, това. Искаме бъдещето да е, да е добро за всички. КОП-23 ще бъде един, една нова надежда за всички. Благодаря ви за това, че ще участвате и кажете на целия свят, че цяла Америка, Вашингтон не, не представлява цяла Америка. Приключвам, господин председател но трябва, трябва да се опитате да а, убедите Тръмп да, да промени мнението си. При всички случаи той невероятно няма да бъде а, избран втори път. Благодаря. Това са проблемите на нашия век. Емигри... Емиграцията и климата. Не можем да строиме стени и крепости или да не, извиж... да не да затваряме очи пред действителността. Приветствам вашият глобален подход и многодисциплинарен подход към нещата. Необходими са ни нови економически и социални модели, защото економиката не трябва да облагодетелства само някои в ущърп на всички други и с пагубни последици за околната среда околната среда има пряко и климата има пряко влияние върху живота на хората. Дори в докладите на Белия дом това се отчита, но президентът Тръмп отказва да види истината. приветствам факта, че вие и други предприемате действия в Съединените щати. Европа тръгва по пътя на кръговата економика, която може да бъде един нов економически модел. Благодаря, господин. Благодаря, господин губернатор. Още от незапомнени времена човек се опитва да се спаси от конфликти, Това се случва и днес. Имаме бежанци, климатични бежанци. И това се вижда навсякъде в Африка, в Фиджи. Виждаме промените в климата. Много ясно. Господин губернатор, това го казвам и на базата на това, което се случи в Нью Йорк. Нью Йорк, кога, където се подписа декларацията за климата. броят на бежанците поради климатични промени се увеличава. Е, това вашият президент трябва да разбере. Е, това е, хората, които идват при нас, бягат от екстремни климатични условия. И всеки ден биваме заливани от грешни информации. Но ето, имаме един щат като Калифорния, която се бори срещу политиката за климата на Трамп. Е, ние искаме да поемем тези беженци, климатичните беженци, искаме да им помогнем. Би било хубаво и Калифорния да ни помогне. Имаме нужда от координирани мерки, за да може да се справим с климатичния феномен. Желая ви всичко хубаво и успех, както за срещата на върха сега по климата, така и за срещата на върха следващата година във вашата страна. Много е жалко, че Трамп се отегли от е, климатичното споразумение. Тук в парламента ние обаче знаем какво означават промените в климата, виждаме ги като миграционна вълна, виждаме ги в субсахарска Африка. Ще гласуваме по тези промени, ще гласуваме и, и по въпроса за климатичните бежанци. Тихият океан повишава нивото си, но питам се, какви са въздействията за Америка? Очаквате ли бежанци повече за Америка? Смятате ли, че вашето селско стопанство ще бъде повлияно? Как ще произвеждате електроенергията си, ще увеличите ли повече фракинга или дела на атомното енергопроизводство? Защото много е възможно да има прекъсване на тока именно поради климатичните промени. Това са само някои от въпросите. Благодаря. Господин Браун, имате думата. Не само за две минути. Well, you don't expect me to answer all this stuff, do you? Не очаквате от мен да отговоря на всички въпроси, нали? Няма да имаме достатъчно време. Но климатиците стават все по-ефикасни. Домовете ни оказват все по-малко въздействие върху климата. Строят се домове, които могат да улавят слънчевата енергия. Поради това може и могат да се приспособяват към климатичните условия навън, поради което ще се и намали използването на климатици. 25% от населението на Калифорния е от други държави. Много хора са се установили на наша територия, повечето от тях законно, други без законно разрешение. Въпреки това економиката на Калифорния се развива по-бързо в сравнение с американската. Селското стопанство в Калифорния ще бъде засегнато от глобалното затопляне. Няма съмнение в това. Това ме отвежда към казаното от унези, които отричат климатичните промени тук в залата. Възхищавам се на британците. Вие сте много добре образовани, добре сте овладели езика на английските крале. Но грешите днес ляхте крокодилски сълзи за бедните, но не успяхте да ме убедите. Please, please, please. Председателят, моля, запазете тишина. Нека проявим уважение към нашия гост. Не се изказах по ваш адрес, по-скоро по адрес на господина, който седи в тази част на залата. Но мога да се обърна и към вас. Много Бляскави риторични похвати използвахте днес. Доста по-трудно би ми било да отговоря на всички ви, отколкото сега да се изкажа, да изкажа своята позиция. Вие имахте възможност да изразите своята позиция, нека сега аз изразя своята. В САЩ не сме на едно мнение. Има много разногласия по между ни, но как се уреждат тези разногласия, уреждат се чрез гласуване. Има големи разногласия помежду ни, освен това и не предприемаме достатъчно активни действия. Много трудно ще бъде да се намери консенсус, за да продължим напред. Казахте, че онези, които твърдят, че има климатични промени, го превръщат в култ. Но факт е, че климатичните промени са причинени от хората. Можете да отричате онова, което се твърди в доклада на Международния комитет по климатичните промени. Можете да твърдите, че научените им се плаща за това но редица представители на научните среди, мнозинството от тях твърдят, че климатичните промени са реалност, че от тях вече проистичат последици, че тези последици ще се задълбочават в бъдеще. Знам, че не мога да ви убедя. Вие имате своята позиция, имате своите убеждения. Радвам се, че ги изразявате, тъй като те са показателни за проблемите, пред които сме изправени в САЩ, в Европа, в останалата част на света. Убеден съм, че мнозинството от учените, моделите, които те разработват, съдържат много убедителни доводи. Дори администрацията на Тръмп не можа да пренебрегне един доклад, в който се твърди точно обратното на онова, което казахте вие тук. Става дума за сериозни, уважавани учени. Това са авторите на този доклад. Те потвърждават становището на Международния комитет по климатичните промени. Ще продължим да водим такива спорове, но за щастие, онези, които отричат климатичните промени, са все по-малко. Разбира се, на тези хора им се отделя повече внимание, но хората, вместо поради това да стават по-скептични, все повече се убеждават в това, че климатичните промени са реален проблем. Други от вас пък говориха за главите добитък, за това, че консумираме прекалено много месо. Емисиите на метан от селското стопанство и от други отрасли са много съществен проблем. Трябва да направим нещо, за да намалим емисиите на метан и други вещества с кратък период на разпад. Ако успеем да намалим емисиите на подобни вещества с кратък период на разпад, то ще имаме и повече време. Ще можем да си отделим повече време за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Независимо от това дали ще намалим броя на превозните средства или на хамбургерите, които консумираме, ще трябва да си поставим общи цели – за намаляване на емисиите по отрасли. Не е толкова важно точно да разписваме средствата за постигане на целта. Говорихте за въздухоплаването и за корабоплаването, по които не се работи адекватно. Затова ще трябва да разработим една обща система. Хората могат от друга страна сами да си избират с какво да се хранят. Ние от своя страна трябва да постигнем реален консенсус, да разработим реализуеми цели, да предоставим на съответните субекти необходимия мандат, а оттам нататък ще намерим възможности за намаляване на емисиите. Иновациите ни дават възможност с по-малко да постигнем повече. Намаляват суровините необходими за производството на определени стоки, тъй като сега залагаме всъщност повече на информацията, а не толкова на суровините. За това ни дават възможност новите технологии и новаторските открития. В Калифорния намаляваме емисиите си на парникови газове благодарение на най-агресивната програма за борба срещу климатичните промени в страната. Економиката ни расте по-бързо в сравнение с тази на САЩ. От последната рецесия насам в Калифорния бяха разкрити около 2 милиона и половина работни места – Ако използваме знанията и информацията, ще можем да намалим ефекта от климатичните промени. Това няма да се случи от днес за утре. Не можем и да го наложим на хората. Трябва да гарантираме демократичен процес. Демократичен процес за постигане на заложените цели. Разбира се, трябва да се сложи край на въглеродните субсидии. Няма спор в това. Зададохте въпроси за търговията. Да, има проблеми с търговията. В САЩ, например, на работника се плаща по 20-30 евро на час, в Мексико по 1 евро и нещо. Не искаме да изградим издигаме бариери. Светът трябва да е за всички. Има някои, които казват, че няма нужда да правим каквото и да било за борба срещу климатичните промени. Казахте, че ако направим нещо, то ще се отрази на бедните, но всъщност ако не направим нищо, те ще са основните потърпевши. Ако продължим по същия начин с въглеродните си емисии, то само ще се задълбочи пропаста между най-богатите и най-бедните, онези, които са в отчаиващо тежко положение. Последиците от климатичните промени ще се отразят върху човешката цивилизация. Ако не тръгнем по правилния път, то обществата ни ще са в по-малка степен управляеми, ще се изправим и пред всичките проблеми, проистичащи от глобалното затопляне, като намалена производителност на селското стопанство, по-висока заболеваемост от тропически болести, повишаване на нивото на океаните. Последните 18 до 20 години бяха сред най-топлите в човешката история – температурите продължават да се повишават. Може би няма да можем да се справим с целта на ограничаване на увеличаването в рамките до 2 градуса. Може би това и не е най-адекватната цел. Може би по-адекватно би било да се предвидят 1 градус и половина. Няма сигурност. Много е рисковано цялото начинание. Но силата на човечеството е в нанотехнологиите, в генното инженерство, в промишлените процеси, в атомната енергия. Сега имаме 1 милиард превозни средства, много повече отколкото преди 30 години имаме все повече власт и тази власт може да се окаже разрушителна, ако вървим все по-нагоре. Един учен Мартин Рис от Великобритания заяви, че човечеството има 50% шанс да оживее през 21 век, в най-добрия случай. Става дума за проблеми, към които трябва да подходим сериозно. Проблеми, които особено се обостриха, станаха особено значими. Затова трябва да проявим градивност, да предприемем конкретни стъпки за много кратък период от време. КОП-23 ни предлага такава възможност. Бях в Рио де Жанейро преди години, когато започна да се говори за климатичните промени, тогава имаше голям оптимизъм. Сега продължаваме да говорим за същите проблеми. Разполагаме с все повече научни данни. И сега е настъпил повратният момент. Сега трябва да се запитаме как да продължим напред. Климатичните промени може да не са основния проблем. Необходими са, например, само две минути, за да се пусне една атомна бомба – Толкова заможни сме станали междувременно, толкова бързо можем да постигаме напредък, че лесно можем да изпаднем в самодоволство, но нямаме основания да сме удовлетворени. Имаме вече толкова много власт, че тя много лесно може да се превърне в разрушителна сила. Трябва да отстъпим назад, да пренасочим енергията си. Парижката конференция бе една добра възможност за това, от която се възползвахме. Друга възможност е КОП-23. Затова и трябва да подхождаме сериозно към констатациите на учените, да подхождаме сериозно към бъдещите си действия. Ако направим това, то ще създадем един по-добре функциониращ свят, по-добре функциониращ в сравнение с настоящия. При всички положения, ако заложим на всичко, което изложих до тук, светът ще е по-добър в сравнение с един свят, който изградим по модела на онези, които отричат климатичните промени. Трябва да се възползваме от технологии за повече ефикасност. Например, от технологиите за изграждане на хибридни превозни средства и други подобни. Има много действия, които можем да предприемем, много мерки, на които трябва да отделим внимание – Прекалено много време прекарваме с гледане на футболни матчове и други подобни. Но трябва да помислим за бъдещето на света. Хора като вас имат необходимите познания, имат необходимата власт и необходимите правомощия. Можем да обвържем действията за повече екологосъобразност с економическия напредък, но за целта са ни необходими мъдрост, взаимодействие – трябва да стъпим и на констатациите на учените. Всички заедно можем да направим повече и можем да постигнем това, ако си отворим очите, ако осъзнаем каква е истината, ако осъзнаем какви са реалните проблеми за разлика от глупостите, на които отделяме по-голямата част от времето си. Сега не е моментът за самодоволство и инертност. Сега трябва да проявим смелост и творчество. Европейският съюз ще трябва да постигне успех. От вас ще зависи успехът на действията ни. Отлично е онова, което правите. Нека продължим по същия път. Не можем да си позволим да се провалим. Нека не говорим за детайли, като начина на хранене или автомобилите, които произвеждаме. Има много възможности за постигане на крайната цел, за решаване на реалните проблеми. Но основната предпоставка е да спечелим битката на политическо ниво в рамките на демократичния процес. Трябва да убедим гражданите в каузата си. Трябва и ние самите да се убедим, че има смисъл да продължим напред. Трябва и може да постигнем повече. Вие тук сте много силна група. Можете да работите за това светът да тръгне по правилния път и да продължи по него. Още един въпрос от господин Петър Лис. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господин губернатор, бих искал само да ви да ви поздравя за коалицията за климата в Съединените щати, която е, действа много успешно. И мисля, че това наистина ще бъде един много важен етап в, тран, през Атлантическото сътрудничество. Благодаря.